Добро утро! Добре дошли на днешното заседание на комисията. И имаме много интересни въпроси за разглеждане в дневния ред. Надявам се, че всички са си отбелязали, че доклада Естрела е преместен напред в дневния ред. Започваме с съобщенията на председателя относно препоръките на координаторите. Ще говорим за тези решения, които взехме вчера след обед. Взехме решение за три доклада по собствена инициатива. Първия се казва Бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Този доклад получи групата на АЛДЕ доклада по собствена инициатива за демографските предизвикателства и солидаритета между поколенията беше даден на МП. И накрая, третия доклад развитие и нови работни места, възможности в рамките на новата зелена устойчива економика. Този доклад беше даден на социалистите и демократите взехме решение по отношение на публичното изслушване, свързано с новата стратегия на Европейския съюз за равнопоставеност. Взехме решение да поканим шестима експерти. Ще ви кажа имената на експертите. Госпожа Дамолин, госпожа Валби, госпожа Василиадос, госпожа Солето, госпожа Фелипе. Освен това, взехме решение да присъства един експерт от България. Името ще ни бъде съобщено от групата на АЛДЕ. Избрахме и двама заместници, ако някой от тези поканени експерти бъде възпрепятстван. Решихме кои ще бъдат членовете, които ще участват по време на изслушването. Това ще бъдат всъщност отговорния докладчик и докладчиците в сянка. Взехме решение по отношение на Международния ден на жената който ще празнуваме на 16 март, да включим комисиите по развитие и по правни въпроси, да включим и УНИФАМ. Ще поканим новия комисар в областта на правата на човека и представители на Испанското председателство. Ще поканим и някои организации, които са направили интересни проучвания и изследвания, например Дъблинската фундация, която разполага с проучвания за това как да се подобрят условията на живот. Ще поканим представители на гражданското общество. Има предложение да поканим Ева Енгслер, която е писател, тя е написала монолози за вагината. Освен това, взехме решение да работим чрез новите социални форми на масова комуникация, например Фейсбук и така нататък. Идеята е да можем да задаваме въпроси и да ги обсъждаме в интернет. Това е основната структура, която решихме, че ще бъде като основа на нашата работа за Международния ден за жените. Членовете казаха, че ще положат всичко възможно, за да се осъществи доброто почитане на този ден. По отношение на работната програма за 2010 решихме да поръчаме изготвянето на две поръчвания, Поручвания На първо място финансовата криза и как засяга тя заетостта, ще има връзка с фонда за глобализация, как всичко това засяга заетостта на жените. Освен това, взехме решение да поръчаме едно проучване, свързано с социалната мрежа за защита за бременните жени. Това са решенията, които бяха взети вчера на заседанието на координаторите. Освен това, взехме решение след обсъждане за това как ще отчитаме ролята на националните парламенти и новата процедура за съвместно взимане на решения. Знаете, че има нова нормативна уредба в това отношение. Протокол протокола, в който са споменати тези решения, естествено ще бъде раздаден на всички членове на комисията. Точка 10. Делегация на комисията в Мадрид. Тази точка беше преместена в края на дневния ред за днес. И така преминаваме към точка 11. Точка 11 се нарича Аспекти, свързани с равенството между половете от доклада за напредъка за 2009 година за Харватия, бивша Югославска република Македония и Турция. Искам да напомня на всички вас и на координаторите, че трябва да допринесем за резолюцията на АФЕТ. Решихме конкретно да процедираме последния начин. Нашата комисия да предложи изменения и те да бъдат като изменения на резолюцията която в изменен вид ще бъде дадена на Комисията по външни работи, АФЕТ. Ако тази резолюция се приеме днес от колегите, тя ще бъде прехвърлена на АФЕТ от председателя заедно с онези членове на нашата комисия, които са членове и на АФЕТ. В резолюцията имаме 7 различни параграфа. По отношение на Македония и Харватия, там говорим за засилване на ролята на жените на трудовия пазар и за това да няма дискриминация на трудовия пазар. Освен това, приветстваме факта, че се засилва осведомеността относно насилието срещу жените. Вече се докладват все повече и повече случаи, свързани с насилие върху жени. Подчертаваме, че трябва да се засилят усилията да се подпомогнат жертвите на насилие. По отношение на Македония, казваме, че отчитаме с радост и приветстваме приемането на законодателство относно равнопоставеността и равните възможности. Отбелязваме че насилието срещу жените все още е голям проблем. Отбелязваме, че се отчита в законодателството проблема за изнасилванията, но все още имаме необходимост от закрила за жените. По отношение на Турция, казваме, че е добре, че вече има законодателство относно насилието, свързано с така наречената семейна чест и принудителните бракове, само че отчитаме и пропуските, свързани с прилагането на практика на това законодателство. Накрая отбелязваме факта, че участието на жените в трудовия пазар в Турция все още е едно от най-низките в рамките на ОИСР и казваме, че трябва да се подобрят възможностите за жените да имат по-големи економически права и економическа независимост. Съвсем накратко, това са нашите изменения. Сега ви давам думата преди да преминем към гласуването на тези изменения. Имате думата. Госпожа Корнелисен, моля. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имаме изменения, които ще предложим на комисията АФЕД. Разбира се, има много теми, с които се занимават различните парламентарни комисии. И те всички имат и аспект свързан с равенството на половата. Не можем да изказваме мнение по всички въпроси, но можем и трябва да посочим, че има аспекти свързани с равнопоставеността на половете и да внесем съответните изменения. Ние всички членове на тази комисия сме членове на други парламентарни комисии и смятам, че това е един от най-важните инструменти за утвърждаване на интегрирания подход за равенството между мъжете и жените. Всички тези изменения са основани върху доклада за напредъка на съответните страни. И като координатор и член на комисията АФЕД, аз участвах в изготвянето на текстовете на тези изменения. Надявам се, че тези изменения ще получат широка подкрепа от нашата комисия. За пръв път работим в този формат, но очевидно това няма да бъде последния път и се надявам, че по този начин ние ще успеем да бъдем добре представени и активни участници във всички останали парламентарни комисии в парламента. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Корнелисен. Споделям виждането, че този начин да се работи е много положителен за нашата комисия и засилва възможностите да лансираме нашите важни въпроси, свързани с равнопоставеността в други комисии. Никой друг не поиска думата, затова предлагам да преминем към гласуването. Предлагам да гласуваме амблок за всички 7 параграфа. Приемате ли? Виждам, че приемате. Ще гласуваме с преброяване на вдигнати ръце. Онези, които са за нашата резолюция против, въздържали се. Нашата резолюция е приета. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред се нарича предотвратяване и борба с трафика на хора и защита на жертвите. когато Лисабонският договор влезе в сила, въпросите свързани с трафика на хора няма да са вече обект на процедурата на консултация, а ще са обект на процедурата на съвместно взимане на решение. Това означава, че парламента ще има много по-засилена роля в тази област. Сега Лисабонския договор вече е влязал в сила. Затова тези предложения, внесени от комисията, ще бъдат заменени от нови предложения. Комисията Либе ще носи основната отговорност тук, а нашата комисия ще има становище. Затова това се споразумяхме с докладчика от името на Либе. Госпожа Бауер, нашия докладчик, се съобрази с неговото мнение и всъщност двамата докладчици се съгласиха да няма в момента становище по настоящото предложение, защото ще има ново предложение, значи ще изчакаме новото предложение от страна на комисията и то ще бъде разгледано в рамките на съвместното взимане на решение. За сметка на това, сметнахме, че е изключително важно парламента максимално рано да даде своята гледна точка, свързана с проблемите в областта на трафика на хора. Затова трябва да имаме много добра готовност за действие за новото предложение – докладчика от името на Либе и нашия отговорен докладчик решиха да направят едно устно запитване. Това е най-добрият начин за действие в настоящото положение. Затова трябва да вземем решение относно два въпроса с искане за устен отговор. Единият е към комисията, другия е към съвета. Споразумяхме се с комисията Либе относно резолюцията. Ще има в последствие резолюция, но в момента имаме само два въпроса с искане за устен отговор, които трябва да обсъдим. Сега давам думата на госпожа Бауер, за да ни даде информация относно работата по тези два въпроса с искане за устен отговор. Моля, госпожо Бауер. Благодаря, госпожо председател. Вие описахте подробно как стоят нещата. Тази тема е обект на специална процедура, която до момента беше необичайна и от която произлизат редица проблеми. Имаше две възможности тъй като предложението за рамково решение беше внесено навременно в парламента и можеше да се вземе решение да приемем процедурата по консултиране. И съвета щеше да приеме това рамково решение в следващите дни. Договорът от Лисабон вече влезе в сила и а, комисията Либе, както и парламента, са на мнение, че а, ние предпочитаме процедурата по взаимно взимане на решение. Ето защо трябва да предоставим на комисията и на съвета нашето мнение какво е важно за нас а, в тази процедура по взаимно взимане на решение. Ето защо изготвихме и избрахме тази процедура съвместно с комисията Либе. Вие знаете, че ние работим с комисията Либе в тясно сътрудничество. Сътрудничеството с госпожа Хет беше много плодотворно. Изглежда, че тази процедура а, е от голямо значение, а, защото днес след обяд комисията Либе ще приеме този текст. Но ние не приемаме този текст. Тази процедура е толкова необичайна и толкова нова, че все още не може да функционира безпрепятствено. Въпросите са много точни, много точно са формулирани, но има определени съмнения от страна на зелените, тъй като не само процедурата е необичайна, а и самата работа. Времето беше много кратко. Ето защо всички докладчици в Сянка бяха включени в работата и от двете комисии. Това също е нещо необичайно, но само по този начин е възможно да ускорим а, процедурата по консултиране. Исках да спомена, че от страна на зелените има определени а, съмнения, но се надявам, а, че те се дължат на недоразумения. Има определени съмнения по отношение на това, кой трябва да се занимае с последващото запитване. Въп... Кой ще се вземе с обяснението на въпроса за последващото запитване и а, за анализиране не само на нашето а, становище, а, но и други инстанции установяват, че този феномен на Ето защо искам да подчертая, че включихме всички докладчици в сянка. Искам да помоля комисията и нашата комисия да подкрепи този текст. Ние ще се върнем след това до самия текст на решението. Той е малко по-дълъг и малко сложен и проблематичен, но се надявам, че ще се споразумеем по един текст, който ще представим тук с съгласието на всички докладчици и докладчици в сянка и ще помолим комисията за нейното съгласие. Искам да благодаря на Каролина от секретарията. Тя а, ни оказа сътрудничество. Благодаря ви. Сърдечни благодарности, госпожо Бауер, за това толкова ясно представяне и подчертаването на специалния нов начин по който ще работим. Изключително важно е да отбележим, че е добре, че всички докладчици в сянка от самото начало започнаха работа. И сега имате думата за коментари. Ако нямате коментари, можем да приемем и двата въпроса с искане за устен отговор – Значи комисията приема двата въпроса. Предлагам да гласуваме и за двата въпроса с искане за устен отговор едновременно. Кой е за двата въпроса? Вдигнете ръка. Кой е за? против, въздържали се. Отбелязвам, че двата въпроса с искане за устан отговор са приети и поздравяваме госпожа Бауер, която извърши тази работа заедно с докладчика в сянка, докладчиците в сянка на Либе. Преминаваме към следващата точка от дневния ред мерки за подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички, родилки или кармачки. Искам да напомня на уважаемите членове, че този доклад, който имахме по-рано, беше върнат обратно на 6 май. На 16 юли нашата комисия, заедно с координаторите, реши да продължи работата по доклада. Избрахме госпожа Естрела като отговорен докладчик. На нашата комисия на 4 ноември проведохме дебат заедно с шведския министър по заетост. В рамките на дискусията се подчерта, че тъй като става въпрос за съвместно взимано на решение, съвета не може да изгради своите заключения преди да сме приключили първото четене на този доклад. Днес ще обсъдим доклада на госпожа Естрела. Давам думата на госпожа Естрела, която да ни представи в общи линии доклада. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Първо искам да благодаря за това, че няма нищо против да бъде променен дневния ред, така че да се изтегли на преден план дискусията по моя доклад, за да мога аз да летя обратно за Лисабон. За да участвам в заседанието по случай влизането в сила на Лисабонския договор. А, искам да благодаря на всички колеги, които работиха като докладчици в Сянка и с техните докладчици, с техните критики допринесоха за изготвянето на това предложение, което искам а, да ви представя. През последните месеци Организирах различни заседания с участието на различни докладчици в Сянка, представители на съвета, на економически и социален комитет, представители на синдикатите, както и с организацията, занимаваща се с правата на жените. Аз се Опитах да чуя всички мнения, всички засегнати страни при изготвянето на тази директива. И аз се опитах също така а, да а, чуя становището на всички страни. Всички политически партии, с изключение на НП, а, предложиха изменения – И аз ги включих в варианта, който ви предлагам днес и който а, искам да дискутираме. Разбира се, моята цел е за постигане на един широк консенсус по отношение на защита на семейството, на защитата на децата и който ще е в унисон с нуждите на обществото. Разбира се, не може да се създава законодателство за ден-два, ами за, в продължение на десетки години. Тази директива е на 17 години, което означава, че законодателството, което ще се приеме сега, за да смени тази директива, също а, е било съставяно дълго време. Не знаем колко дълго, но поне а, едно десетилетие. Ето защо а, трябва да си поставим високи цели. Не можем а, да мислим само за непосредственото бъдеще, трябва да мислим с десетки години напред. Най-важните елементи на този доклад са ви добре известни. 73 е броят им. Но най-важните изменения са тези, които са свързани с удължаване на ам, майчинството. От 14 на 20 седмици е, е записано в моето предложение. Но по отношение на тази точка бих искала да допълня, че говорих с различни колеги, с представители на различните а, страни. Ето защо аз съм гъвкава. Когато мнозинството не одобрява моето мнение, то можем да намалим а, срока на майчинството и да кажем, че една част ще се използва от майката и една част от двамата родители. Ам, някои колеги предложиха да предвидим 18 седмици майчинство и останалите две седмици а, да се предоставят на Съпруга. Имаше предложение само за 16 седмици майчинство и общо 20 седмици, като поне две седмици а, да бъдат използвани от а, съпруга. Това означава че е, в тази директива трябва да се използва това, което вече се практикува в някои държави членки, като Португалия, Швеция, Испания. Е, там има такова разпределяне е, на родителския отпуск, така че един от съпрузите може с голяма гъвкавост да вземе решение кое е най-доброто решение за семейството. Е, разбира се, винаги става въпрос за това, че семейните задължения трябва да бъдат разпределени равномерно между съпруга и съпругата, е, за да постигнем нашите цели, за да има съвместимост между личния семейния и професионалния живот. Наскоро научих нещо, и, но нямах време да прочета това изследване задълбочено. Шведския институт по промишлеността и економиката. И в това проучване беше установено, че няма достатъчно жени на ръководни позиции. Е, беше подчертано, че колкото по-дълго трае майчинството, толкова по-малки са шансовете на една жена е, да се върне към професионалния си живот. Майчинството е, е едно препятствие към връщането а, към професионалния а, живот. Не става само за отпуск по майчинство, който оказва влияние. Не само този елемент трябва да бъде а, разгледан в а, посока постигане на равнопоставеност между мъжете и жените. Трябва да се ам, подпомогне изграждането на инфраструктура, именно ам, детски заведения, детски градини, детски ясли. За да могат жените да имат професионална реализация без да изпитват чувство на вина. Не е приемливо жените да се разкъсват между своите задължения на майки и служители, когато има възможност тези два аспекта да бъдат съчетани. Един допълнителен аспект, който е от голямо значение, става въпрос за плащане изплащане на възнаграждение 6 седмици след а, а, раждане. А, тези седмици са необходими за физическото възстановяване на а, жените родилки. Както казах, месечната заплата трябва да а, бъде плащана Поне 85% от месечното възнаграждение трябва да бъде изплащано, тъй като семействата не трябва да бъдат ощетявани финансово. Те трябва, напротив, да бъдат поощрявани да а, ражат деца. Трябва да има социална справедливост. Иначе, в противен случай, а, това би се противопоставило на целта на Европейския съюз за а, а, поощряване на ръждаемостта. Също а, се предвижда отпуска допълнителен отпуск по майчинство, когато а, майката има нужда от повече време за физическо възстановяване или жени, които са а, домакини. които не са включени в правните разпоредби на а, тази област, както и защита а, от забрана за уволнение, нямат право да бъдат уволнявани 6 месеца след като се върнат обратно на работа. А, допълнителният труд, нощният труд трябва да бъдат изключени. тези мерки за защита на майчинството трябва да бъдат прилагани, когато става въпрос за осиновяване на деца. Освен това трябва да се направи оценка на риска на работното място, което може да има въздействие върху репродуктивните функции. Освен това, трябва да има право а, или а, определени часове, определено време за кърмене по време на а, работния процес, за да може да се поощри кърменето на бебетата. Това предложение за а, преработка на директивата а, разшири правното основание. А, член 137 се занимава с равнопоставеност на жените и мъжете, което означава, че обхвата на действие беше разширен чрез това предложение. Ето защо то а, всички изменения са добре дошли, които могат да подобрят условията а, за работа на жените, за да не се стига до нова парадигма между майките и бащите, които искат да отглеждат децата си. Жените трябва да имат същите права на трудовия пазар като а, служители и всъщност да имат и възможност за професионална реализация. Искам да помоля колегите съвместно да се опитаме да намерим най-добрите решения за да отговорим на очакванията на семействата, на нуждите на децата и на обществото. И да не забравяме, че тази директива не служи само за това да окаже защита на майки кърмачки, на майки родилки и тук става въпрос и за другата страна на равенството между мъжете и жените. Сърдечни благодарности, госпожо Естрела, за това представяне на доклада. Имам списък с желаящи да се изкажат. Първа наред е госпожа Люлинг, след това госпожа Лукас. Първо е обаче госпожа Люлинг. Моля. Euh, euh, euh, Първо, искам да кажа, че може би докладчика в сянка, госпожа Заборска трябва да е първа. След това ще се изкажа аз. Добре, госпожа Заборска, моля. Пекне, пани председничка. При... Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че аз не очаквах толкова рано ще се занимаем с този доклад. Съжалявам, но не мога да разбера дали нашата докладчица представила едно ново предложение на тази директива и направих една таблица, за да сравня стар, старото отклонение нено предложение с новото. И всъщност установих, че има два а, идентични текста. Да, а, има изменения, но те са незначителни. От, а, а, ние в НП установихме, че за съжаление докладчицата не, не е успяла да подобри текста. Съжалявам, че госпожа Естрела е, не прие нашите коментари и критики, които бяха а, повтаряни многократно по време на нашите дискусии. В доклада има три вида отпуск, които са а, свързани с отглеждането на деца. Това е а, отпуск, родителски отпуск, бащинство, майчинство и това води до един хаос – Докладът, с който ние се занимаваме, е, трябва да вземе предвид равенството между мъжете и жените, както каза и госпожа Естрела. Трябва да кажа, че този доклад засяга само въпроса с майчинството, а става въпрос за защита на майките по време на бременността, след раждането и по време на кърменето. Социалния социалните партньори постигнаха съгласие по отношение на родителския отпуск и Европейската комисия изготвя, подготвя една а, директива. В момента се водят разговори между социалните партньори по отношение а, на така нареченият семейен отпуск. Аз смятам, че по това отношение от комисията ще се изготви а, доклад. Докладчетата каза, че при подготовката на доклада е водила разговори с съвета, с Европейската комисия и както и с редица организации. И нашата политическа партия води преговори с съвет и Европейската комисия, водят се и преговори с представители на а, организации за защита на жените и семейството. Ние стигнахме до заключението, че е необходимо в този доклад а, да не се смесват трите вида отпуск. Не трябва да а, бъдат. А, да се прави смесване между тези три вида отпуск. Ние искаме да изготвим документ, ние искаме да помогнем на жените. Искаме по един по-съвремен начин да се занимаем с въпроса ам, за защита на жените, но не смятаме, че този документ отговаря на тези критерии. Ето защо искам да предложа нашата комисия да обсъжда доклада тогава, когато ние а, е, разполагаме с текста на всички три директиви това значи, това значи директивите за майчинството, за, за ам, семейния отпуск и за бащинството. Ето защо тогава ще сме в състояние да дискутираме и да търсим решения. Не смятам, че е добре а, да изпадаме в а, ситуация в пленарна зала този доклад а, а, да не бъде одобрен. Благодаря, госпожо Заборска. Следващия оратор в моя списък е госпожа Лукас. След това аз се записах и след това е госпожа Борскот. Сега давам думата на госпожа Лукас, моля. Много благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че ЕМП тук е мълцинство и аз искам да подкрепя подкрепя и доклада на госпожа Естрела и нейния подход. Начина по който тя премина през редица консултации. Мисля, че нейната задача в този парламент е да намери къде се намира мнозинството. Аз мисля, че има мнозинство за този по-прогресивен доклад, който тя е сътворила. И ако съм права, мисля, че точно този доклад трябва да бъде прехвърлен и в пленарна зала. Например, по отношение на разширяването на правната база, правните основания, разширяването на приложеното поле, това си е задача на парламента и си мисля, че ние трябва да го направим. ЕМП говори за модернизиране на нашия подход относно плащането по време на майчински и бащински отпуск, но единственият начин според мен да се модернизира това плащане е да се комбинира подхода, както прави госпожа Естрела. Моята група подкрепя задължителното плащане в рамките на две седмици. Знаем, че плащането трябва да е задължително, защото просто хората иначе няма да могат да си позволят съществуването. Трябва да има равновесие, колкото и крехко да е то. Мисля си, че ако не включим този доклад за разглеждане, ще навредим така или иначе социалните партньори са готови вече да приемат нещо по-модернизирано. Целта на доклада е да има конкретни стъпки за установяване на необходимия баланс. Не може само да имаме добри пожелания, трябва да имаме правни стъпки в правилната посока. Освен това, приветствам разпоредбите свързани с кърменето. Съвсем наскоро ме изритаха от един орган на местната власт, това беше само преди няколко години, само защото кърмех моето дете по време на работа. Това беше едно унизително преживяване, ужасно. Затова абсолютно подкрепям разпоредбите свързани с кърменето. Една промяна, която нашата група иска да се внесе, е свързана с продължителността на отпуска по майчинство. Както сама казва госпожа Естрела в доклада, 6 14 седмици се дават, 18 седмици се предлагат, тези 4 седмици допълнително са нещо доста скромно. Има страни, които са доста по-амбициозни, затова искаме да внесем изменения за 24 седмици. Разбирам, че трябва да има гъвкавост, но ние така или иначе смятаме, че 24 седмици са един по-прогресивен начин да се придвижим напред. И накрая, Искам да кажа, че силно се надявам, че ще може да има добро сътрудничество с нашите колеги в Комисията по заетост. приканвам представителите на нашата група да поддържат диалога с комисията по зето, за да може да има положителен изход в пленарна зала. Мисля, че това е нашата цел и можем да я постигнем. Сърдечни благодарности, госпожо Лукас. Аз самата се записах за няколко коментара и въпроси. В началото, там където се говори за е, задължителен отпуск. Чудя се дали вместо да казваме задължителен, не можем да кажем нещо друго. Аз смятам, че трябва да се каже право на, а не задължение. Това е нещо, което трябва да въжи, независимо дали става въпрос за майките или за бащите. Ние смятаме, че право на заетите е да имат такъв отпуск, но думата задължителен не е правилна, според нас според нас. Отпуска трябва да е нещо, на което човек има право. И това трябва да се разглежда от гледна точка на равнопоставеността. Трябва да има право на отпуск. Това не трябва да е принуда. Човек трябва сам да може да избира. Разбирам, че зад думата задължителен се крие идеята да има една по-висока подкрепа но аз лично смятам, че човек трябва да може да използва своето право на отпуск, когато има нужда от такъв отпуск. Нещо, което исках да повдигна, освен това, е свързано с 6 седмици задължителен отпуск по майчинство. Ако в този текст се запази думата задължителен, това означава, че само майките ще могат да взимат този отпуск по време на първите 6 седмици. В нашата комисия ние разглеждаме нещата от гледна точка на равнопоставеността. Затова участваме и в този доклад. Изключително важен сигнал за равнопоставеност е да кажем, че децата са отговорност и на майката, и на бащата и не трябва да има задължителен отпуск по майчинство, а да се каже, че това е право на майката или на бащата. Имаме проучвания, които показват, че в някои страни има възможност да се взима отпуск по бащинство и това засяга и оказва влияние върху равнопоставеността между родителите и за в бъдеще. Изключително важно е жените и мъжете на равна нога да участват в трудовия живот, да компенсират, да могат да балансират добре трудовия и семейния живот. Затова е изключително важно да има равнопоставеност. Не може само майките да се грижат за така наречения неплатен труд, а именно грижите за семейството. Някои проучвания показват, че ако се даде на бащите възможност от съвсем рано да се грижат за своите деца, това показва, че се отнема от плещите на майката тази голяма отговорност или част от нея да се грижи за децата, да се грижи за семейния живот. Това е нещо обогатяващо, това е нещо необходимо не само за децата, но и за двата пола, и за майката, и за бащата. Това обогатява нашия живот тази възможност да имаме социален, трудов живот и да имаме право на добър семейен живот. Още един коментар. Той е свързан с кърменето. Разбирам онова, което каза госпожа Лукас за онова, което е свързано с жените кармачки. А именно, че всяка жена сама трябва да избира колко дълго да става това. Това трябва да е възможност, предоставена на майките, които избират да кърмят. В текста се говори за СЗО, която през 2002 година препоръча кърменето да бъде поне 6 месеца и че това е най-добрият начин за хранене на едно малко дете. Аз приемам тези възгледи, знам, че кърменето е важно. Искам обаче да ви напомня, че препоръката на СЗО беше свързана най-вече с един обстоен дебат по онова време – свързан с това, че в много развиващи се страни се комерциализираха и се продаваха заместители на майченото мляко и това засягаше изключително зле децата в развиващите се страни, защото всъщност майките и бащите нямаха възможност да използват качествени заместители, а те бяха разреждани с много количество вода и така нататък. Това вредеше на децата. Точно с оглед на този дебат, с оглед на тези случаи, СЗО спомена, че има негативно въздействие върху децата в развиващите се страни. Но с оглед на настоящия текст, аз оставам с впечатлението, че като че ли се хвърля клеймо върху тези майки, които не искат или не могат да кърмят по някаква причина. Кърменето е важно, но то е възможност. Възможност за майките, които могат и искат да кърмят, но не трябва ние като Европейски съюз да казваме, че жените трябва да кърмят поне 6 месеца. Това трябва да е възможност за майките. Както вече ви казах, има майки, които не могат да кърмят в продължение на 6 месеца. И аз не искам в едно предложение за директива да се говори за това, че майките и децата, които не са кърмени или не, майките, които не кърмят, са в по-лошо положение. Всички деца, всички майки трябва да имат едни и същи предпоставки пред себе си. Това са коментари от моя страна. Надявам се, че ще можем да продължим дебата. Отново искам да подчертая, че искам думата задължителен да се превърне в право. Следващия оратор е госпожа Боскот. След това е ред на госпожа Люлинг. Имате думата, госпожа Боскот. Благодаря, госпожо председател. Искам все пак да напомня, че този доклад не беше отхвърлен в пленарна зала, а гласуването беше отложено. Тук в комисията беше прият и трябва да се гласува по него. Искам да благодаря на госпожа Естрела за това, че а, тя контактува с всички партийни групи, за да може да подобри този доклад с него може да се работи. Става въпрос за интересите, защита интересите на жените, на семейството. Разбира се, тук не става въпрос само за майката, за партньора, съответно за бащата. Това значи, че едно усъвременяване е направено. Светът се състои от други хора в крайна сметка. Аз се съгласявам с това, което казахте вие по повод на думата задължителен. Може би ще е по-добре да се каже да има право, защото едно право може да се изисква, може да се предявява и това ще е на добро, една добра промяна. Надявам се, че ще можем да постигнем споразумение и ще можем да приемем този доклад. Става въпрос за защита на интересите на много, много хора, на майки, бащи, партньори. Трябва да мислим за техния интерес. Благодаря, госпожо Борсхот. Давам думата на госпожа Люлинг, след това е госпожа Клас. Моля, госпожо Люлинг. Мадам ла президент, благодаря, госпожо председател. Euh, Може би първо трябва да ви напомня, че това е предложение за директива, целта на която е да се подобрят условията на труд и да се опазва здравето на работничките, които са бременни, наскоро родили или са майки-кармачки. Ще има втори доклад, защото първият доклад беше върнат в парламентарната комисия. Госпожа Естрела има един изключителен талант когато става дума с пренатоварване на доклада с съображения, които нямат абсолютно нищо общо с темата и абсолютно нямат нищо общо с един законодателен текст. Нека да помним, че това е резолюция, а не списък за пазаруване или списък с пожелания. Ние трябва да имаме в крайна сметка един законодателен акт, който ще се прилага във всички държави членки подобни предложения по никакъв начин не ни помагат. Мисля, че се предлагат изменения тук само за целта да се внесат изменения. Не знам колко пари са налети в тези абсолютно неадекватни предложения, които след това ще трябва да се прилагат. Тук няма никакво отчитане на трудовото законодателство, няма отчитане на колективното трудово договаряне. Всичко е умесено в едно, има много повторения, има дори противоречия. Смятам, че трябва да започнем отново от нулата. Като при това, при това трябва да се средоточим върху това какво точно трябва да направим, по какъв начин точно да засилим проекто директивата. Когато се говори в тази парламентарна комисия, особено когато вие, госпожо председател, взимате думата, имам чувството, че живее на друга планета. Нека да не забравяме, че жените са унези, които забременяват, а не мъжете, и че жените, а не мъжете раждат. а вие само говорите и мислите за отпуск по бащинството, защита на мъжете. Като че ли това и ви е по-важно, отколкото да защитавате жените, които са бреми или са майки. И това, което е особено опасно, е и идеята, че не трябва да има задължителен отпуск. Над 30 години ние сме се борили за това. Аз подготвих първия доклад за защитата на майчинството през 1966 година. Ние сме се борили за това да има задължителен отпуск за жените с цел да се запази тяхното здраве и здравето на детето след раждането. И сега вие с един замах искате да зачертаете всичко. Трябва да мислите усърдно за това, за което става дума. Трябва да мислите за целите. Трябва да мислите и за рисковете, които създавате тук, вместо да защитавате жените и децата. Този текст не става за нищо. Той не може да бъде приложен. Трябва да се върнем отново към самото начало. Трябва да започнем от нулата. Очевидно, аз съм в мълцинство. Но нека да видим. Ако комисията в мнозинството си иска да приеме подобен текст, пожелавам ви успех. И ви пожелавам успех също така и по време на помирителната процедура, ако изобщо се стигне до там. Със сигурност аз ще положа всички усилия, за да гарантирам това, че подобно предложение – няма да стигне до съвет и комисията. Защото нашата парламентарна комисия ще стане за смях на кокошките. И без това не ни взимат на сериозно, но просто това ще бъде харакири за нашата парламентарна комисия, когато предложението стигне до комисията и съвета. Защо не се съсредоточаваме върху защитата на майчинството тук? Да, разбира се, социалните партньори в момента договарят, водят преговори, извинете, и за отпуск по бащинство и отпуск, който да се взима от двамата родители. Така че ние ще имаме по-добро законодателство свързано с отпуск, който да се взима от двамата родители, отпуск, който да се взима от бащата. Защо ви искате да умещате всичко в едно, в резултат на което това, което ще предлагате, няма да може да се реализира. Отново казвам, трябва да се върнем и да започнем от нулата. И трябва да се средоточим върху наистина важните неща. Защото ако искате да препънете реформите, то тогава продължавайте същия дух. Благодаря, госпожо Люлинг. Давам думата на госпожа Клас, след това госпожа Гарсия Перес. Първо, госпожа Клас, моля. Благодаря, госпожо председател. Сега всъщност мога да се присъединя към това, което Ана Забовска каза. Ние се въртим в кръг и постоянно дискутираме едни и същи неща и нещата не се подобряват а, трябва да дискутираме най-важното, същественото още веднъж. Ние сме а, в нов формат сега тук в комисията и затова аз апелирам и към новите членове да помислят върху принципните аспекти. Къде а, съществува необходимост за равнопоставеност между половете? Беше, вече беше казано, че има съществува страх за това, а, че се дава на жените нещо, което не можем да й дадем. Какво трябва да й дадем? А, те вече го имат. Единственото, което жените могат а, да направят, само по себе си е раждането на дете. На дете. Трябва да се подобри защитата на здравословните условия на труд на бременните жени, на родилките и на кърмачките. Това е един много добре формулиран текст и ние се отклоняваме от него, като включваме мъжете. Това не може да бъде разделено, защото природата е предопределила така. Искам да ви помоля да запазим това, това право за което са се борили нашите предшественици. След това трябва да, да решим как да запазим това статукво и как можем да разширим обхвата на а, действие. Дали а, Европа има някаква компетентност? Това е въпросът. Трябва да се замислим и по този въпрос. Важно е в различните социални а, системи да бъде включено това. Дали трябва а, в бъдеще да се запази тази принципност, тези основни положения. В Люксем а, в Люксембург отпуска по мачето се покрива от данъчните постъпления. В моята държава това се прави от здравната каса. Но работо беше установено, че на работодателите това струва 700 хиляди милиона евро. Трябва да имаме законовата основа. На първо място, ако е, искаме да надграждаме старата директива, това трябва да го направим много разумно и балансирано. Е, Лисабонския договор ни дава повече права на нас като парламент и тези права и правомощия трябва да ги използваме с голяма отговорност. Както и по отношение на жените в рамките на Европейския съюз. искам да ви апелирам а, да направим това съвместно. Благодаря, госпожо Клас. Давам думата на госпожа Гарсия Перес, след това госпожа Овен. Благодаря, госпожо председател. Първо, Смятам, че като цяло в тази комисия всички сме съгласни, че имаме отговорност, свързана с прилагането на тази директива. Това, с което аз не съм съгласна, е, че някои смятат, че те са отговорни, а всички останали не са. Мисля, че тук има едно изискване – а именно, че човек трябва да разбира различните гледни точки. Аз мога да го направя, но не искам някой да твърди, че моята позиция е опасна или да използва други думи, за да опишат по подобен негативен начин. Смятам, че трябва да бъдем по-хладнокръвни и да приемем и да уважаваме това, че може да сме на различни мнения. Разбира се, ние тук говорим за една директива за майчинството. И всички членове на тази комисия искат да защитят майчинството. И аз искам да го направя, като гарантирам, че жените са в същата позиция, както и мъжете, независимо от това дали става дума за отглеждане на деца и също така състезание на трудовия пазар. Трябва да гарантираме това, че мъжете и жените са равнопоставени на трудовия пазар. Ако сега една жена, която току-що е родила или малко дете, подава молба да започне работа и ако и се задават въпроси, и веднага тогава ще и се задават въпроси дали тя има деца, дали омъжна, дали планира да има деца. Ако един мъж кандидатства за същото работно място, работодателят няма да му задава такива въпроси защото работодател знае, че този мъж няма да отсъства от работа, за да гледа дете. За това, чрез отпуска по бащинство, ние искаме да създадем равнопоставеност. Първо, ще засилим възможността да се съчетава професионалния и семейния живот. Това ще означава, че и майките и бащите ще бъдат активни участници в отглеждането на детето веднага след раждането му. Това съчетаване между личния и професионалния живот не е нещо, което е важно само за жените, то е важно и за мъжете. Разбира се, особено в първите дни след раждането, майката има нужда от подкрепа и помощ от страна на човека, с когото тя е решила да прекара живота си. Затова трябва тази директива задължително да предвижда отпуск по бащинство. Ако не кажем, че този отпуск е задължителен, защо тогава да не кажем, че това е платен отпуск? В Испания преди няколко години беше възможно мъжете да използват отпуск по бащинство, никой не го направи. Но в момента, в който този отпуск стана платен отпуск, още през първата година 80% от бащите използваха тази възможност и използваха платеният отпуск по бащинство за отглеждане на малко дете. Сега за кърменето. Смятам, че ако сме готови към промяна, можем да постигнем много. Можем да обсъдим различни въпроси и можем да включим онези въпроси, по които имаме съгласие. Например, за кърменето има такава възможност. Може да се каже, например, кърмене един час на ден и онези жени, които не могат да кърмят, те тогава ще имат един час, който ще се добавя към работното им време, един вид, условно. Тоест, една жена може да има един час за кърмене на ден или една жена, която не кърми, може просто да използва този един час или да натрупа няколко такива часове, за, за да има свободен ден или свободна седмица. Просто искам да призова колегите да проявяват повече разбиране. Аз мисля, че разбирам различните позиции, които са представени в нашата комисия. Ние говорим за това каква да бъде продължителността на отпуска за гледане по дете, кой да го взима, да или бащата. Да? ние трябва да мислим за това, което е важно за здравето на майките. А също така трябва да мислим, че след като една жена е решила да бъде с един мъж, да сподели с него своето бъдеще, той от самия първи ден трябва да участва в отглеждането на детето. Благодаря, госпожо Гърсия Перес. Сега е рета на госпожа Овир. Моля. Е, <clears throat> Благодаря. Бях много изненадана от това, което чух преди малко. Бих искала да ви напомня, че живеем в 21 век. Разбира се, трябва да запазваме нашите постижения, но нека да не забравяме, че директивата вече е много стара. Смятам, че сме длъжни да я доразвием, да я подобрим. Това е особено важно с оглед на това, че нашите решения ще се отнасят до бъдещето, включително и до доста отдалечено бъдеще. Отпуските, които се предлагат тук, всички са посветени на една цел, а именно защита на майчинството. В нашата група също така обсъждахме каква да е идеологията на отпуска по бащинството. Не става дума само за това да се даде отпуск на бащата, но и също да се защити здравето на майката в един момент, който е решаващ за цялото семейство, един момент, в който детето е много малко. Трябва да обсъдим правото на бащите да ползват отпуск в продължение на един конкретно определен период от време. Може би наистина трябва да има задължение за държавата да гарантира платена отпуски за бащите. Ние говорихме за това, че двете седмици трябва да се дават незабавно след раждането на детето или може би, че семейството трябва да реши кога точно да се използва този отпуск. Понякога може да се случи така, че здравето на майка да се влушава не по време на първите две седмици след раждането, а по-късно Например, майката може да се чувства много изморена или да има проблеми с кърменето и точно тогава да й трябва този отпуск. Тоест ние обсъждахме правото на бащите да взимат отпуск и задължението на държавите да осигурят платен отпуск. Аз подкрепям идеята за отпуск по бащинството, тъй като този отпуск също е свързан с защита на здравето на майката. Освен това става дума и за равнопоставеност между половете и справедливост подходът, при който ние пренебрегваме това и се опитваме да отлагам решаването на въпроса или да се опитваме да го решим чрез други директиви, само влушава ситуацията. Дали няма да е по-раз дали ще е разумно да разпръскваме в различни директиви неща, които като цяло свързани с един основен въпрос. Мисля си, че всички тези въпроси трябва да бъдат обединени в един единен документ. Благодаря. Благодаря, госпожо Овир. Давам думата на докладчика в Комисията по заетост, госпожа Плум. След това с госпожите Коста, Томсен и Заборска. Сега обаче искаме да чуем мнението на докладчика в Комисията по заетост. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, уважаеми колеги. Аз съм автор на текста от страна на Комисията по заетостта. Първо, искам да благодаря на Едит за доброто сътрудничество. Много добре работихме заедно по този доклад. Също така искам да кажа, че наистина днес е 1 декември, денят в който влиза в сила Лисабонския договор. Също така Искам да кажа, че днес в Румъния имаме национален празник и смятам, че не само румънските жени, но всички европейски жени заслужават по-добър живот. Това, което ни отличава от другите страни е, че ние сме преминали през един 20 годишен процес от реформи, понякога много болезнени реформи – и сега ние искаме да видим истински реформи в качеството на живота на жените. Надявам се, че принципът на равнопоставеност, равни възможности за мъжете и жените трябва да стане реалност. 1 декември 2009 година провъзгласява засилени правомощия за Европейския парламент. Обаче мисля, че правата на мъжете и жените в Европа също така трябва да станат реално равни. Затова изцяло подкрепям доклада, представен от Едит. Споделям нейната идея. Подкрепям нейната идея и винаги съм я подкрепила по време на обсъжданията в Комисията по заедостта. Много внимателно изслушах всички колеги. Разбира се, бяха изразени различни гледни точки, но аз съм убедена, че депутатите в Европейския парламент, всички депутати, трябва да проявяват гъвкавост. и трябва да поемат определени политически ангажименти, когато обсъждаме качеството на живота на европейските граждани. Не мисля, че тази проект директива е някакъв списък за пазаруване или списък с пожелания. Това е съвсем реалистичен документ. Всички имаме право да внесем изменения в съответствие с политическите ни позиции. Разбира се, Комисията по заедостта преди всичко цели подобряването безопасността на жените на работното място. Разбира се, тук включваме и бременните жени, жените, които наскоро са родили и жените, които се връщат на трудовия пазар, но също така ние сме много загрижени и от проблема с равнопоставеността защото в договора има член 191, който визира тази равнопоставеност и за това смятам, че в тази директива трябва да се включи отпуска по, майч... Е, по бащинство, извинете, ако искаме да покажем политическа воля. Крайно време да гарантираме повече подобрения. Крайно време да имаме един по-напредничав доклад. Знам, че ви обсъждахте задължителния период за отпуската. Искам да ви напомня, че миналата седмица парламентът прие резолюция за подкрепата, която ще се предостави за конвенциите на МОД. Една от тези конвенции, 183, визира точно това, че отпускът по майчинство трябва да се взима 6, в рамките на 6 седмици след раждането. Мисля, че може да подкрепим този принцип 6 седмици след раждането. И що се отнася до отпуска по майчеството и надбавките за майките, Комисията по заедостта има едно общо становище, че трябва да се подкрепи идеята за пълно заплащане, пълно изплащане на възнаграждението по време на отпуска по майчинство. Разбира се, има различия, свързани с периода. Лично аз подкрепям идеята за 27-чен отпуск по майчинство. Що се отнася до отпуска по бащинство, то това е една от нашите цели. Смятам, че ако успеем да включим в този доклад отпуска по бащинство, този доклад ще стане по-напредничев и защитата на жените ще бъде засилена, както и равнопоставеността между мъжете и жените. По този начин и равнопоставеността и защитата на жените ще станат реалност. Това също въжи от гледна точка на трудовия пазар. Ако разглеждаме отпуска по майчество като право на жената и ако говорим за равни права между мъжете и жените, то смятам, че тогава и отпуска по бащинство също трябва да бъде предмет на тази директива. Особено като имаме предвид, че трябва да обърнем внимание на правото на детето да бъдат полагани за него надлежни грижи. Това е наш политически ангажимент. И отново, подкрепям позицията, която е изразена от нашата колега Едит. Надявам се, че този доклад ще бъде наистина един напредничав доклад и парламентът ще го одобри. И още нещо. Искам да ви информирам, че това становище ще бъде гласувано на 27 януари от Комисията по заедостта. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Плум рета на госпожа Коста, след това госпожа Томсън. Госпожа Коста, моля. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че трябва да започнем с това, че признаем нещо. Не става дума само за съчетаване на професионалния и личния живот между мъжете и жените, отпуск по майчинство и отпуск по бащинство, става дума също за нещо по-общо, а именно да внесем повече балансираност в нашите традиции, в това как възприемаме живота. Разбира се, трябва да запазим това, което се отнася конкретно до майчинството, а не да налагаме някакви революционни промени, които изцяло да променят възприемането на майчинството и бащинството. Целта ни е да засилим равенството в отговорността на мъжете и жените, когато става дума за отглеждане на деца. Оттам и отпуските по майчинство и по бащинство. За доклада. Да, наистина. Колко ако малко преработим текста, ако внесем някои промени, той ще стане по-добър. Но това не е основното. Основното, което каза госпожа Естрела, е много ясно. Тук искаме да засилим правното основание, върху което почива предложението на комисията. Това, което се опитваме да правим и смятам, че Испанското председателство тук ще ни помогне – е да гарантираме това, че съдържанието на директивата се разшири така, че да обхване не само отпуска по майчинство, но и отпуска по бащинство и отпуска взиман от двамата родители. Пред нас има една важна директива, която ще промени живота в държавите членки, както това направиха двете предходни директиви, посветени на този въпрос. И това, което ние правим, не е безотговорно. Ние се опитваме да изведем обществото на, един по, на едно по-високо ниво, но искам да спра на някои въпроси. Въпросът за задължителния отпуск. Тук смятам, че трябва да сме по-предпазливи. Тук има исторически причини – този въпрос за задължителния отпуск беше поставен за пръв път с цел да се защитят някои основни права, а именно здравето на майката преди и след раждането, когато здравето е изключително извимо. Също така става дума за защита на е, живота и здравето на детето. Не трябва да забравяме това. Трябва да защитаваме майката, когато тя е особено уязвима, когато тя е изложена на риск на трудовия пазар, когато тя може да бъде експлуатирана или уволнена или съкратена. Сега в условията на кризата тези съображения стават още по-важни. Не трябва да отстъпваме от вече извоюваните позиции. Този отпуск трябва да бъде задължителен, защото една жена, която има дете, е уязвима на пазара на труда. Но освен правата на майката. Разбира се, тези права трябва да бъдат защитени. Майката трябва да бъ... Жената майка трябва да бъде защитена от експлоатация, от социална уязвимост, особено в един доста сложен период от живота си. Но същевременно това трябва да бъде и право. Но има и също така значение това мъжете да имат право да ползват отпуск. В Италия периодът за отглеждане на дете, отпускът за отглеждане на дете е 3 месеца, тук се предлага 20 седмици. И тук също се говори за платен отпуск. В Италия това беше много явно. Ако отпускът по бащинство е платен, бащите веднага взимат такъв отпуск. Ако само отпускът по майчество е платен, само жената ще ползва такъв отпуск. Може би моето мнение се отличава от това на другите колеги, но исках да споделя моето мнение, защото си мисля, че по този начин можем да обединим позициите си, след като ги споделим. Тук имаше също няколко нови момента, например осиновяването. Едно дете, което се осиновява, е всъщност равнозначно има същите права и потребности като едно дете, което е родено. И тук трябва да се осигури определено време на семейството, кое, което осиновява. Другият принцип е принципът за субсидиарност, който според мен получи необходимото място в доклада Естрела. Докладът призовава държавите членки да направят определени неща. Т.е. държавите членки имат задължението да спазват основната линия или да подпомагат родителите в определени ситуации. Дори може да се окаже, че в някои ситуации директивата изостава от това, което вече е постигнато в националното законодателство. Госпожа Лулинг искаше различните елементи да бъдат разделени. Но аз мисля, че парламентът в момента има много добра възможност да направи реална стъпка напред. Може би трябва да помолим Европейската комисия съвета да обмислят този въпрос по един по обединен начин. Мисля си, че не трябва да допускаме фрагментиране. Ние трябва да защитаваме жената майка, трябва да гарантираме споделянето на отговорностите между двамата родители – в повечето държави членки е възприят един по-общ, по-единен подход. Затова мисля, че трябва да съчетаваме нещата, така че да имаме един подходящ политически подход към защитата на майчеството и бащинството и да имаме един подход, който е свързан с защита на семейството. Мисля, че тук можем да намерим общ език. И мисля, че ако парламентът постигне напредък тук, това ще бъде добре за всички, за мъжете, за жените, за обществото като цяло. 1 декември 2009 наистина е една важна дата. Надявам се, че ще успеем да изменим този доклад, не да го отхвърлим, защото жените в цяла Европа, независимо от политическите им симпатии, ще следят много внимателно какво се случва. Искам да ви напомня, че последната директива беше прията през 1996 година, което е доста отдавна. Трябва да продължим да се движим. Благодаря ви, казва председателя. Госпожо Томсън, заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Тя беше много търпелива. Това се прояви в нейния доклад. И мисля, че това е много важно и смятам, че трябва да се придържате към вашите принципи, включително и принципа, че и бащите трябва да могат да взимат отпуск. Вчера тук в тази комисия беше представена Европейската комисия и чухме представяне за разликата в заплащането на мъжете и жените. Тази разлика в заплащането започна да се проявява сериозно, започва да се проявява, когато жените раждат деца. Жените работят по-малко, получават по-лоши работни места. И ако искаме равенство на трудовия пазар, трябва да имаме също така и равенство в семейството. Тези две неща са свързани и трябва да се направи първата стъпка. Също така, когато говоря с партия за равенството или по други политически въпроси, те казват, ние искаме да подкрепяме равенството на жените, но вие не трябва да имате монопол върху жените. Ние също имаме право да участваме в отглеждането и възпитаването на дете. Ние имаме право на отпуск по бащинство. Мисля, че тук имаме една обща споделена кауза с мъжете – Тук пред нас виждаме една директива, която се стреми към най-нисък общ знаменател, докато имаме държави членки, които вече са въвели двуседмичен бащински отпуск или отпуск, който се взима и от двамата родители в Дания има такъв отпуск и лично аз много се радвах, че когато се върнах вкъщи от болницата с бебето, че имаше кой да ми помага през първите няколко седмици. Включително е добре, когато бащата е вкъщи и помага с по-големите деца, докато майката се грижи за бебето. По този начин бащата наистина може да помогне на майката. Мисля, че половината държави членки вече имат отпуски по бащинство. И не мисля, че трябва да приемем нещо, което разводнява това. Так му обратното, ние трябва да завишим стандартите. Например, в Испания този период е 4 седмици отпуска по бащинство. И както каза госпожа Коса, наистина има разлики в културите, в менталитета в различните държави. Но никой няма да хвърли в затвора един баща, ако не вземе тези две седмици отпуск по бащинство, той може да го използва или не. Така че по този начин нещата ще работят. Благодаря ви много, госпожо Томсън. Господин Шимански, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, наистина дискусията ни е много интересна но аз съм малко засрамен и натъжен от някои неща, които тук чух. Мисля, че е много достойно, за съжаление. Ако всичко зависи от това дали има мнозинство, това е един много важен въпрос. И нашата комисия трябва да стигне до компромис, до решение, което се поддържа от всички. Крит автоматичните гласове не са гласове срещу отпуска по бащинство или отпуска вземан от двамата родителя, по-скоро срещу формата, която се предлага в доклада. Има различие в мненията за това дали докладът засилва принципа за отпуска по бащинство или отслабва. Има доста, две, има две страни, извинете, които са доста различни в този спор и двете са много подозрителни една към друга. Едната страна в спора казва, че докладът не защитава достатъчно майчинството, други пък твърдят, че докладът е много добър. Самият аз съм баща на пет деца, така че мисля си, че имам право на глас и аз смятам, че бащите трябва да помагат на майките. Обаче никога няма да можем да заменим майките. Да, ние можем да изведем дете на разходка, можем да го изкъпем, но все пак мисля си, че доста време ще мине преди да мога да кърмя едно бебе. Има много неща, които само една майка може да даде на детето си. Виждате колко се радва децата, когато майка им ги прегръща. Да, те им се радват и на мен, но те са абсолютно щастливи, когато майка им ги прегръща. И сега ще се опитам да внеса малко смут и ще кажа, че може би в Швеция вие разглеждат този въпрос малко по-различно, отколкото в други страни. Ако няма тази задължителна седмица отпуск по майчинство, в някои страни, в които ситуацията на пазар на труда е сложна, жените ще платят цената. Защото работодателите ще продължат да задават въпроси на жените, за това те дали възнамеряват да раждат деца, дали има деца. Това е нещо, което не се разрешава на хартия, но на практика се случва. Ако има майчество и по бащинство, то много често работодателите използват това. понякога жените просто са наясно, че когато ги взимат на работа, те просто ще трябва да се разделят с мисълта за отпуск по майчинство. Наистина такава е ситуация на някои от пазарите на труда в държавите членки. Затова трябва да разглеждаме този въпрос не само от гледната точка на работодателя и работещия, или майката и бащата, но и от гледна точка на детето. Ако прочетете доклада на СЕЗО, ще видите, че отпускът по майчество е в интерес на детето. Нека да не забравяме това. Нека да не бъдем и наивни, нека да не се заблуждаваме, че става дума само за пари. Разбира се, работодателите винаги ще бъдат срещу нещо, което ще им струва пари – те ще трябва да се откажат от а, това да ползват свой сътрудник или работник за известно време. Но ние трябва тук да заявим много твърдо, че работодателите просто трябва да се преорганизират. Те трябва да свикнат с мисълта, че те ще дават тези пари. Държавите членки също тук трябва да подкрепят независимо от това, че системите в различните държави членки са различни. Аз не искам да критикувам доклада, но смятам, че в момента трябва да помислим за това дали трябва да обсъждаме формата. Заглавието на доклада е абсолютно ясно. Може би трябва да добавим думите и други ситуации. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадохте възможност да се изкажа, но искам да попитам дали наистина трябва да се опитаме на всяка цена този доклад да мине по цялата процедура или тази комисия трябва да се стреми към компромис. Смятам, че отпускът по бащинство не е нещо, което задължително ще ни направи за смях на кокошките, но определено ще внесе объркване. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че започва времето да ни притиска, защото госпожа Естрела трябва да си тръгне в 11 часа. Аз исках да се изкажа още веднъж, но залечих името си от списъка, защото нямаме време. Госпожа Заборска поиска думата. Моля ви да бъдете съвсем кратка, защото комисията иска да се изкаже. След това трябва да дадем думата на госпожа Естрела и след това трябва да приключим, за съжаление. Моля. Пани председничка, велми стручне. Я хцем поведа... Благодаря, госпожо председател. В началото искам да спомена нещо, за да няма недоразумение. НП подкрепя отпуска по баещинство, ние подкрепяме и родителския отпуск. Ние искаме бащите също да се грижат за децата и ако погледнете моя доклад, във всеки от моите доклади става въпрос а, за грижата на бащите към децата. Но това не означава, че в тази директива където ам, всички спетки са посветени на здравето на жените, тези три типа отпуск да са а, споменати а, еднозначно. Ние трябва да продължим тази дискусия, трябва да се придържаме към обозначението на директивата. Втората възможност ние чакаме докато трите документа от страна на комисията ни бъдат предоставени, тогава а, ги обсъждаме. И трета а, възможност, ако има консенсус, а, трябва да отправим а, запитване към а, комисията, за да изготви тя документ по отношение на трите типа отпуск и то да са обхванати в един и същи документ. Благодаря госпожо Загорс... Заборска. Давам думата на представителите на комисията. Господин Нулсон, моля, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Позволете ми на първо място да благодаря на госпожа Естрела за работата. Благодаря на всички уважаеми членове на парламента, които допринасят за този доклад. Дебата е изключително интересен. Той отразява сложността и важността на помирението, което има толкова много елементи. Имаме различни форми на отпуск, бяха споменати, имаме темата за грижата с децата, имаме демографските проблеми, всичко това трябва да бъде разгледано. Както вече съм казвал, комисията работи по много различни въпроси, някои от тях ви бяха представени вчера. Моята роля и ролята на колегата Питър Скот е да се опитаме да поясним някои въпроси от технически характер. Знаете, че комисията следи нещата отблизо, Очакваме новия си комисар скоро. Новия комисар ще отговаря за тези въпроси. И тогава и комисията ще има своята окончателна позиция по този доклад. Разбира се, комисар Шпидла и колегиума на комисарите вече са заявили своята позиция по много от въпросите. Не искам да преповтарям нещата, не искам да отменям време. Да отнемам време. Съвета по социални въпроси и реални възможности вчера заседава и постигна споразумение относно директивата за отпуска за родителите или родителския отпуск. Имаме споразумение, което казва, че всеки един от родителите има право на 4 месеца отпуск. Нищо не се казва обаче за плащането. Новото тук е, че има един месец, който не може да бъде прехвърлен. Ако ми позволите, госпожо председател, това на практика означава, че ако бащата не си вземе един месец от полагаемия отпуск, то той ще бъде загубен безвъзвратно. Това е една новост, един стимул за бащите в духа на това, което се обсъжда днес тук. Вчера, освен това, съвета постигна политическо споразумение относно директивата за самонаетите лица и съпрузите, които оказват помощ на съпруга в неговите професионални задължения. Прилагането естествено ще е ред на Испанското председателство. Комисията като цяло смята, че темата за родителския отпуск е изключително важна. Ще направим много дълбок економически анализ на въпроса. Това ще окаже влияние върху финансовите елементи на проблема. Естествено, това ще въжи и ще е свързано и с състава на колегиума на комисарите. Сега, връщам се на отпуска по майчинство. Както вече ви казах, комисията има позиция през май. Нека да подчертая няколко важни елемента. Този доклад укрепва гъвкавостта по отношение на правото на майката да използва родителски отпуск. Държавите членки, които разполагат с щедри разпоредби за предоставяне на отпуск, могат да ги включат в окончателния брой на дните за отпуск за които се взе решение. Знаете, че това досие в крайна сметка трябваше да има дипломатичен характер. В съвета има стремеж към постигане на споразумение за в бъдеще. Още един въпрос, който е изключително технически е всъщност въпроса за това, че тази директива е в рамките на директивата за безопасността и сигурността на работното място. Тук обаче се засяга темата за онези, които си остават в къщи, които работят като домашни помощници, например, и това трябва да бъде разгледано в рамките на една по-широка директива. Това са техническите въпроси, не искам да отнемам повече време. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Стрел. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на всички за този интересен и оживен дебат. Искам да благодаря на представителя на комисията. Разбира се, получихме много полезна информация. Съвсем накратко ще се изкажа, тъй като трябва да се върна в Лисабон. За съжаление, самолет едва ли ще ме чака. Ето защо някои общи забележки. Съжалявам, че госпожа Люлинг вече я няма и не мога да я отговоря лично. Но искам още веднъж да подчертая, че аз взимам много на сериозно моята работа, както и работата на цялата комисия. Ако има други, които не се взимат на сериозно и не взимат работата на другите на сериозно, това си е техен проблем. Разбира се, ние не сме останали на едно и също място в времето. Беше споменат и доклада от 66-та. Не говоря за други аспекти. Аз говоря само за отпуск по бащинство, отпуск по майчинство. Аз знам, че това може да доведе до някои недоразумения по отношение на превода на други езици. Но ние имаме една директива, която се занимава с отпуск по бащинство и който бе договора между социалните партньори, а без участие на парламента. Е, след това имаме една директива относно отпуска по майчинство, с която ние се занимаваме. И тук става въпрос точно за това по мое мнение, по мнението на повечето политически партии, с изключение на НП. Аз съм включила отпуска по бащинство, но смятам, че това са допълнителни права по отношение на отпуска а, по майчинство. Разбира се, съществува и този период, през който бащата не може да замести майката. Това са тези 6 седмици, които са необходими за физическото възстановяване на а, жената, съответно на майката. И ето но след това задълженията могат да бъдат разделени между бащата и майката. Трябва да се погледнат нещата от гледна точка на а, детето. Детето има право а, да бъде обгрижвано и от двамата родители, да получава тяхното внимание равностойно също жената има право да споделя радостта си, да споделя тези хубави моменти с партньора си. Вече 17 държави членки предвиждат отпуска по бащинство. Ето защо аз се питах да, да изготвя един текст, който отговаря на реалностите в отделните държави членки. Е, да се създаде един стимул за другите държави членки да се присъединят. Трябва да се опитаме да намерим най-добрите решения, както казах още в началото. Но трябва да работим сериозно и без предубеждения. Думите не са неутрални. Те имат различно значение. И от държава могат да имат различни, ам, различно значение в различните държави. Е, според либералите, отпуска по, по бащинство е неправилно формулиран, затова аз го извадих. ЕНП е също не направи предложения за подобряване на текста. Тук по време на а, дебата се представят аргументи и това е нещо друго, освен да кажем, освен да се каже тази точка не можем да я одобрим. По, трябва да се каже а, нашето предложение еди какво си. Аз искам да водя и преговори с НП, искам да се консултирам с тях. И бих искала да знам какво конкретно а, какво конкретно те имат предвид? Какви са техните съображения? А, ще имаме ново председателство, с което ще работим заедно и, и ще можем да определим какво очакват нашите граждани от нас. В заключение искам да благодаря на докладчика от Комисията по заедостта и да й кажа, че ние работихме в много тясно сътрудничество и успяхме да синхронизираме нашите позиции. Благодаря на всички. Съжалявам, че трябва да тръгна, но а, в Лисабон отново ме очаква работа. А именно а, влизането в сила на договор Лисабон. Благодаря ви, госпожо Естрела сърдечни благодарности за всички колеги. Дебата беше изключително интересен и вълнуващ. Това показва колко важен е въпроса. Всъщност, двама души исках да се изкажат, но разбирам, че госпожа Естрела трябва да си тръгне сега веднага. Възможно е обаче да продължим дискусиите и тогава ще дам думата за онези коментари, които не успяхте да изкажете днес. Господин Ромева поиска думата по-рано и госпожа Бауер. Ако имате някакви кратки коментари, естествено, може да ги направите. Ще имате възможност за това, но госпожа Естрела трябва да си тръгне. Преди тя да ни напусне, искам да ви кажа, че крайният срок за измененията е 15 декември. 12 часа. Ще гласуваме в комисията на 23 февруари. На пленарна зала този е, документ, този доклад ще се разгледа през март. Благодаря ви, госпожо Естрела. Чуда се дали господин Ромева има някакви коментари, които иска да добави. Съвсем накратко. Исках да подкрепя това, което каза докладчика. Извинете, че дойдох със закъснение, но искам да потвърдя това, което каза госпожа Естрела. Съгласен съм, че отпускът по бащинство трябва да бъде задължителен. Благодаря ви, госпожа Естрела. Благодаря. Кратък коментар от госпожа Бауер, моля. Съжалявам, че госпожа Естрела трябваше да си тръгне. Исках само да й кажа, може би а, тя е положила а, усилие да извади понятието задължителен отпуск а, по майчинство, но член 16 е запазен, а именно става въпрос за това, че тези, които не ползват отпуск бащинство, за тях трябва да бъде, за тези държави членки трябва да бъде въведен задължително този отпуск. Съжалявам, че тя не можа да остане. Не става въпрос за това, че е НП е срещу отпуска по, ба... отпуска по бащинство или срещу родителския отпуск не можем да определим какво трябва да съдържа тази директива. Ние искаме да подкрепим едно съвременно модерно решение, е, модерно предложение, което да можем да изработим. И ние настояваме тази директива е, да остане като директива, която се занимава с опазване на здравето и сигурността. Много аспекти показват, че имаме нужда от един по-гъвкав отпуск, една по-гъвкава форма на отпуска по бащинство или родителския отпуск. Но не става въпрос само за една форма, един вид отпуск. И няма смисъл а, да правим нови формулировки наред с тези, които вече съществуват. Предложенията, които са прекалено много, не могат да намерят а, място. Например, темата с интегрирания подход за равнопоставеност между дете и жените. При отпуска по бащинство а, не може да се включи този интегриран подход за равенство мъжете и жените, това може би е единственото изключение. Е, майките трябва да бъдат защитени, трябва да имат защита, когато се върнат на трудовия пазар. Е, има редица добри предложения. Е, но този документ е има прекалено много предложения. Разбира се, те са добронамерени. Тези предложения, а, въпреки това, препълват този документ. Те са прекалено много. предложението за социалните а, партньори и не искаме да критикуваме тяхното предложение за отпуска по бащинство. Но а, има много предложения, които нямат място в този документ. А, те обръщат значението и смисъла на документа. Доколкото знам, комисията обмисля този документ, дали да го приеме или не, но може би той не е приложим, тъй като майките се намират в едно тежко положение. И те нямат а, нужда от една защита, която не може да се приложи на практика. Това е единствената разлика между нас. Ние трябва да изчакаме, докато социалните партньори намерят единодушно решение по отношение на отпуска по бащинство. А, тази тема се обмисля от комисията, както вече споменах. Госпожа Естрела е, е включила отпуска по бащинство в тази директива. А, ние си осложняваме задачата. Не можем да повлияем върху постигането на единодушие между социалните партньори. Става въпрос за метода, става въпрос за това какво трябва да съдържа тази директива а, и какво трябва да съдържа една друга директива. За това нещо е необходимо време. Не трябва да прибързваме и да включваме всичко в една единствена директива или в един единствен документ, в едно единствено предложение. Това затруднява разбирането на съдържанието, както и прилагането на тази директива. Надявам се, че госпожа Истрела е оставила своя сътрудник тук, за да може тя да разбере, че не става въпрос, че ние сме срещу всички нейни предложения. Ние просто държим на това съдържанието да не бъде толкова разтегнато. Е, трябва да изчакаме предложенията на комисия и мнението на социалните партньори. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Бауер. Съжалявам, че госпожа Естрела беше принудена да си тръгне. Аз самата имах допълнителни коментари, но тъй като госпожа Естрела вече не присъства тук, ще трябва да приключим дебата за днес. информация за измененията ще бъде предоставена. Обръщам се към всички вас. Въпросът е изключително важен. Нека да бъдем открити, нека да разгледаме възможностите за подобряване на положението на майките, децата и бащите за бъдеще. Така приключваме по тази точка от дневния ред. Следващата точка е информация и размяна на мнения, свързани с делегация на комисията по правата на жените и равенството между половете в Мадрид. Имаше 10 членове, които участваха в делегацията, четирима бяха в повече от квотите, имахме представители на секретарята на политическите групи. Основната цел на пътуването на делегацията беше, разбира се, да се подготви работата на Испанското председателство, както и да придобием повече познания, свързани с въпросите на равнопоставеността в Испания, както и да изградим добри контакти с Испанското председателство на един ранен етап. Бяхме в Мадрид в рамките на два дни започнахме с среща с министъра на равнопоставеността. Моля ви да прекратите разговорите. Срещнахме се с госпожа Бибияна Айдо, значи министър на равнопоставеността. Получихме информация за това с какви въпроси ще се занимава и Испанското председателство, какви са приоритетите в тази област. Госпожа министър каза, че испанците поставят приоритет върху работата срещу насилието срещу жените. Испанското председателство иска да се създаде Европейска обсерватория за насилието срещу жените. Освен това, разбрахме, че испанците поставят фокуса и върху економическата и финансовата криза, както и преработката на Лисабонската стратегия. Там идеята е да се даде по-голяма тежест на равнопоставеността. Поставихме ударението най-вече върху насилието срещу жените и испанското законодателство по тази тема. Освен това, обсъдихме начина по който се прилага законодателството в Испания. По отношение на заетостта, образованието, репродуктивното здраве, отпуска по майчинство и по бащинство. Обсъдихме как да се комбинира семейния живот и живота на майките в качеството им на такива. Срещнахме се и с министъра по въпросите, свързани с Европейския съюз, господин Лопес Гаридо. Той ни покани на обяд. Там той подчерта значението на економическата и финансовата криза и нейния приоритет. В рамките на работата на Испанското председателство, работата срещу насилието срещу жените, както и енергийната сигурност, много други теми, освен това. Срещнахме представители на Сената и Конгреса в Испания. Говорихме за работата за постигане на равнопоставеност на жените в економиката и по отношение на заетостта. Срещнахме представители на местните власти в Мадрид, регион Мадрид, председателя на регион Мадрид. Знаете, че бяхме два дни там. Накрая на втория ден имахме кръгла маса, там имаше представители на гражданското общество в Испания. Много от организациите бяха представени на тази кръгла маса. Два основни въпроса се обсъждаха на тази кръгла маса. и двата бяха свързани с предизвикателствата, свързани с равнопоставеността и очакванията на Испанското председателство, както и очакванията за работата на Испанското председателство. Това бяха двата въпроса. Приключваме това предоставяне на информация с благодарност към всички, които участваха, които допринесоха за тази добра и информативна среща, добро посещение. Всички сме убедени, че това е така. Искам да благодаря на всички за това. Мисля, че срещата беше от полза и за нашата комисия, и за Испанското председателство. Искам да благодаря на секретарията за това, че подготви това пътуване по един изключително добър начин. Срещнахме се с много представители от различни сфери на обществото, за което съм благодарна. Сега ще дам думата на госпожа Хименес. Моля. Е, си, Благодаря. Добро утро на всички. Бих искала накратко да ви напомня, че предложихме на министъра по равнопоставеността в Мадрид Испанското председателство да се опита да работи по мерки и законодателство, отнасящо се до жертвите на домашно насилие и да направи нещо на европейско ниво. В момента нямаме мрежа за защита. В Испания има в Испания има такава система, но тя не съществува във всички държави членки. Говорих с испанските депутати в НП и наистина се говореше, че е добре испанското председателство да създаде такава мрежа между държавите членки и също да се създаде гореща телефонна линия, която да може да се ползва от жертвите на насилие. И това също така беше възприето от бъдещото испанско председателство. Благодаря. Вам так, ок, кан оксо инстема и Благодаря. Да, подкрепям казаното. Това е важен въпрос за испанците. Освен тази европейска обсерватория, испанците искат да имат някаква телефонна линия, която да функционира във всички държави членки. Имате думата сега за коментари или въпроси. Изглежда няма такива. Така, заедно приключихме работата за деня. Мисля, че дискусиите бяха вълнуващи и интересни. Съм по себе си факта, че даваме различни гледни точки е обогатяващ. Тъй като идеята е да стигнем доколкото се може по-добри решения за бъдещето в нашата важна област равнопоставеността между половете. Благодаря на всички колеги, които участваха. Благодаря на секретарията.